решение за преговори между комисиите, те могат да го направят, тъй като това се приема. Доклад за звивка, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад Свобода. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Още веднъж доклад Свобода, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад Мело, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад Уилмот. Ще дам първо думата на двамата докладчици Уилмот Лизе. Госпожа Уилмот. Тъй като това е второ четене и имам устни изменение, ам, много съм доволна, че получихме широка подкрепа от парламента, защото става дума за инновации за сигурност на пациентите. Тъжна съм, че една част от колегите избраха да не подкрепят нещо, което увеличава сигурността на пациентите. Срам и позор. Е това. Благодаря, госпожо Вилмат, господин Лизе. Микрофон, пите. С микрофон, моля. Така. едно малко разяснение за това как ще протече това гласуване. Обикновено а, а, при второ четене е, изобщо не се гласува, но а, ЮКИП поиска отхвърляне. Аз съм благодарен всъщност, защото на днешния е ден, който обсъждаме Брексит, имаме шанс да покажем колко един е този парламент срещу опитите на ЮКИП ние вземаме решение за нещо, което е в полза на единния пазар, което ще позволи а, повече сигурност на пациентите от цяла а, Европа. Благодаря, че стигнахме до тук. Благодаря на съвета на комисията на госпожа Уилмот. Искам да кажа няколко думи към сътрудниците, които извън нормалното се ангажираха и работиха. Да отхвърлите искането на Юки позначава да гласувате за нашето предложение. Благодаря, господин Лиза. Гласуваме предложението за отхвърляне. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Не съм а, получил а, други искания за изменение. С това позицията на съвета се приеме. Второто четене приключва. Доклад а, Лиза по същата тема. Гласуваме предложението за отхвърлен се на съвета. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Тук също не са поступили други искания за изменения. Е, така становището на съвета е, е, е одобрено. Второто четене на парламента е приключва. Минаваме към доклада ГИЛ. Първо предложението за отхвърляне е предложението на комисията. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуването за последното споразумение ще бъде поименно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Минаваме към доклада Ежек. Гласуваме за постигнато временно споразумение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С това приключва първото четене. Доклада Обрехт по именно. Необходимо неквалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Още един доклад Олбрихт. Имаме изменение първо и второ по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Ам, ам, резолюцията като цяло по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад Обрехт. Поименно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Минаваме на доклада Ашворд. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 33. Поименно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34 за. Против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 Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение едно. По именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против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 Нека да проверим. Четвърта част. Моля, совете. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се пета част. За? По процедурен въпрос ли иска някой думата? Не. Пета част. Колега Рубих, заповядайте. Господин председател, е, исках само да кажа, че 37 е едно е, е отхвърлено. Е, отхвърлено. За това смятам, че точка 5 вече не е допустима. Господин Рюбик, аз съм на мнение, че изменението е допустимо, защото параграф 1 е прият. До този момент са прияти всички четири части. Изменение едно на зелените е отхвърлено и продължихме веднага с изменение 9.17 след това с първоначалния текст. Първите 4 часа на първоначалния тест са прияти и за петата част сега гласуваме. Кой е за? Против? Да проверим, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Шеста част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 37, изменение 10 по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 41, оригинален текст. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А, моля, давайте ясен знак. Много помага. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 37 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 38 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Параграф 47, първоначален текст на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 20 за. Да проверим изменение 19, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23 също по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 28 за, против, въздържали се, приема се, изменение 39 Изменение 28 проверяваме. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. по именно моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12. по именно моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40 по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. И... Параграф 56 и 8 първоначален текст по именно. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Приема се. И изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 и 13 по именно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се е, резолюцията като цяло с измененията по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Гайер. Поименно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Негреско по именно квалифицирано мнозинство е необходимо. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Фернандес по именно, също с квалифицирано мнозинство. моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Морайс. Поименно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада с Аргентини поименно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада с Деховски по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад Хюсменова по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Грапини по именно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Е, възражение по член 106, разрешение за генетично модифицирана царевица, по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Приема се. Сега Доклад на госпожа Валенсиано, Диас де Мера Гарсия Консуега, параграф 22, първоначален текст на две части. Първа част приема се, втора част против, въздържали се, приема се, параграф. Иска се проверка на втората част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 59, първоначален текст на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Резолюцията като цяло с измененията по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Скъпи колеги, времето, което спестихме а, за това, че гласувахме бързо, нека да не го губим а, и ще ви помоля бързичко да излезете, ако не искате да чуете обяснението а, на вота. А, моля разговорите да не ги водите по пътеките, а навън.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 Е, колегата граф Лампсторф. Е, колеги Крамо, колеги колега господин Крамо. Грамар, колега граф Ламсторф. Колеги граф Ламсторф. Отново се обръщам към граф Ламсторф. Какво frau kollegin hautala!